предложения ще се считат е, за прияти. Някои комисии решиха да започнат междуинституционални преговори в рамките на правило 69C на правилника. Докладите, които представляват мандат за тези преговори са на разположение на пленарната веб страница и наименованията им ще се публикуват в е, протокола на заседанието. В съответствие с е, член 69C параграф 2 членове или политически групи, които достигат средният прак, могат да поискат в писмен вид до утре 13 юни до 24 часа решението да се гласува. Ако искането парламента да гласува решението за започване на преговорите бъде внесено в съответния срок, комисиите могат да започнат преговорите. Искам да ви информирам, че в сряда ще гласувам с председателя на съвета.